заместник-председател на Камерата на представителите в Ирак. Имам също така удоволствието, че проблемите свързани с сигурността в Ирак и с налагането на правата и на правото бяха подобрени много и изборите през, протичането на изборите през януари го доказаха още веднъж. Надяваме се, че тези тежки години, които позна вашата страна, ще бъдат скоро загърбани и знаете, че Европейския парламент винаги ще бъде до вас, за да ви помага да консолидирате мира, демокрацията, стабилността. Всяка страна на тази планета има право да има тези основни ценности. Надяваме се, че в рамките на нашето сътрудничество ще проведем много ценни дискусии, плодотворни и ще подсилим още повече нашето сътрудничество. Благодаря. А сега ще видим препоръката за второ четене обща препоръка на съвета за общите правила за достъп до международния пазар на автобусните превози. Преработен вариант.